Колеги, протоколите от вчерашното заседание, както и текстовете, които бяха прияти, са налични. Много ви моля. So, colleagues, the minutes of yesterday's sitting and the text adopted are available. Както казах, текстовете са налични, както и протоколите. Ако имате някакви възражения по вчерашните а, протоколи, а, можете да ги направите. Ако не, те ще бъдат считани за одобрени. Стигаме до обяснение на вота. Колеги, ако обичате, запазите тишина. I'm asking you. Много ви моля, както обичайно, моля за тишина. Имаме колеги, които искат да обяснят вода си. So the... И така, обяснение на вода. Започваме с доклада на господин Ланс Бергис Мита върху стоки с происход от Украина. Господин Питер Яре пръв за една минута. Благодаря, госпожо председател. Да, знам, че е трудно. Опитваме се да помогнем на една страна, която има економически трудности. Виждаме, че поради тези економически трудности страната може да се урони социал-демократическата структура. Трябва да помогнем на страната, трябва да имаме все повече економически връзки с нея. И точно в това предложение за резолюция даваме на украинците една възможност, на Украина една възможност а, за да се подобрят отношенията с Европейски съюз, да има улеснена търговия и съответно митата са част от целият този процес. Искам също така да кажа, че имаше едно малцинството, което искаше да се отхвърли тази резолюция. Аз не вярвам, че трябва да се подхожда така. Трябва да имаме по-силни връзки помежду си Европейския съюз и Украина. Думата има Даниел Ханан за една минута. Благодаря ви, госпожо Масин председател. Впечатлен бях от броят на колегите, които са готови на прятко да подкрепят действията на Демир Потрин, едновременно с това да се наричат патриоти и дори националисти в собствените си държави. Принципът е врагът на моят враг и мой враг в крайна сметка ги принуди да извинят една стратегия, една линия на политика, която е срещу Европейският съюз. В Украина обаче на свидетели на желание на гражданите да живеят в една нормална държава, където се спазват законите, където се зачитат а, договорите, където има многопартийна система и предприятията свободни от държавен контрол. И може да подкрепите тази система без да подкрепяте Европейския съюз. Моят евроскептицизъм е международен, космополитен, оптимистичен и в него няма място за симпатия към Путин. Благодаря ви, господин Ханан. В списъка ми фигури господин Брилс, но той не е в залата. И поне не го виждам в залата. Така ще дам до господин Лук. Госпожо председател, аз не участвах в гласуването, защото вие не ми позволите да се изкажа, въпреки че исках да взема думата по процедурен въпрос. Член 41 от правилника показва, че финансовия ефект от законодателните актове трябва да бъде анализиран. Депутатите в конкретния случай не знаеха за какви финансови последици става дума в това, което гласуваха, защото в документа на комисията не се съдържат конкретни цифри за ефекта върху европейската економика от това споразумение. Не се казва също нищо за, за това до какви загуби ще се стигне чрез примахването на тези мета. Аз поисках да се изкажа по процедурен въпрос, но вие не изпълнихте задължението си на председател и не допуснахте Европейският парламент да отчете факта, че се взема едно решение без да сме наясно с економическия ефект на съответното решение. Председателката, благодаря ви. Преминаваме към доклада на Петри Сървама относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 на органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения БЕРЕК. Ема Макларкин поиска думата. Тя в залата ли е? Ние виждам. В такъв случай преминаваме към доклада на господин Дойч освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 на съвета и на Европейския съвет. Отново давам думата на Питер Яр. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че парламентът взе решение да не освободи съвета от отговорност. Имахме дебат по бюджета през тази седмица и макар, че това не е пряко свързано с настоящата тема, призовавам съвета да направи така, че неразплатените задължения да бъдат разплатени. Не виждам как може да имаме членове на Европейски съюз, които не искат да изпълняват задълженията, които са поели. Разбира се, трябва да имаме среща в Брюксел, да има законодателство по този въпрос, но трябва и да се плаща, да си платиш вноската, защото иначе Европейски съюз няма да може да действа. Благодаря, казва председателката. Приключихме с обясненията на вота. Закривам заседанието. Протоколите от това заседание ще бъдат одобрени от парламента на следващото заседание. Ако няма възражения, изпраща, ще изпратя резолюциите, които са прияти днес, на лицата, които са посочени и закривам заседанието.